Wir haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte das Ergebnis der geheimen Abstimmung bekannt geben. Resultat. Господин Балко, 8 да, 16 против, 2 въздържали се. С това нашата комисия го отхвърля. 14 за господин Козлов. Той е одобрен. ще бъде представен на пле, в пленарна зала господин Грегор. Е, той също е одобрен. Господин Войчеховски 9 за. Той е отхвърлен. Господин Абела 9 за, 17 не, няма въздържали се. Той е отхвърлен. Господин Ереб, 17 да. Седемнайсет да, три не, шест въздържали се. Господин Ереб е одобрен. Съответно одобрените кандидатури ще бъдат предложени за гласуване в пленарна зала. Genau, also Грегор. Грегор, 15 за, 3 не, 8 въздържали се. Войчеховски 9 за, 12 не, 5 въздържали се. Абела 9 за, 17 не, няма въздържали се. Ерев, 17 да, 9, 9 не, 6 въздържали се. Съответните доклади ще бъдат изготвени. Ще изготвим писмо до съвета, където ще засегнем въпроса за жените. Ще искаме повече жени. Инес. А, пардона, си, си президента, но, que pensaba que... Извинете, госпожо председател. Може ли да обясним, че сега ще помолим господин Шолтес да представи своето предложение в пленарна зала? Мисля, че имаше въпроси, имаше колеги, които не проследиха достатъчно добре предложението. Докладът на докладчика ще е основа за гласуването. Т.е. там, където има отхвърлен от нас кандидат, това ще бъде описано в доклада. И това ще означава, че е отхвърлен от парламента. Това е, ще бъде оповестено. Сега в пленарна зала ще има тайно гласуване за одобрените кандидати. Имате ли други въпроси по процедурата? Не. Добре, преминаваме към десета точка. Докладчикът господин Де Йонг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 Продължаваме. Е, господин Де Йонг е, ще говори в последствие. Сега ще се занимаваме с стратегията за младеща. Това е становище на Дерек Вон. Дерек, имате думата. Uh, thank you, Chair, for that uh, introduction. Благодаря, госпожо председател, за въведението. Uh, Колегите сигурно са наясно, че Комисията за бюджетен контрол изготвя становище за доклада на Комисията по култури за а, програмата за стратегията за младеща за период 2013-2015 година. Чаква се оценката се публикува в средата на месец април, така че всъщност а, обсъждаме нашето становище, преди сме получили доклада на Комисията по култура. Всъщност, единственото, което можем да използваме в момента е доклад на Комисията и съвета, който разглежда предложението за, подновен, за подновена стратегия за европейската младеж. Има и два доклада на Сметната палата. Един госпожа Кадепах е един от, изготвен от мен, който е посветен на два специални доклада на Сметната палата и ми се струва, че и в двата доклада настояхме, че държавите членки са се възползвали от подкрепата, на която е на тяхно разположение, за да се справят с проблема с младежката безработица. И ние като Европейският парламент и в частност като членове на нашата парламентарна комисия би трябвало да насърчаваме държавите членки да се възползват от средствата, които са на тяхно разположение. Обеден съм, че всеки член на нашата комисия ще се съгласи с мен. Младежката безработица е все още много сериозен проблем и целият Европейски съюз все още около 4 милиона млади хора са безработни в Европейския съюз и разбира се, ние искаме да гарантираме, че европейски средства са на разположение за справяне с този проблем. Но разбира се, като комисия по бюджетен контрол искаме да се уверим и че средствата, които се изразходват по тези схеми, водят до обозрими резултати и също така трябва да гарантираме, че равнището на грешки при разходване на средствата за стратегията за младещата са достатъчно ниски. Много е трудно да се прави оценка на отделните схеми, свързани с а, програмата за, за борба с младежката безработица, защото Късметната Сметната палата не прави подобни оценки на равнището на грешки за специфични програми. За бъдещата програма за програми като учене през целия живот и програмата Youth in Action беше около 4%, така че над 4% всъщност, така че по моя препорък комисията трябва да гарантира, че това равнище на греска се управлява по успешен начин в различните схеми, в частност по схемата Erasmus Plus, една от основните важни схеми в момента. В доклада също така подчертавам, че програмният период 2014 до 2020 година за започна след няколко месеца. В някои случаи програмите все още не функционират изцяло. Ето защо на този етап е доста трудно да се направи оценка на тези нови програми, започнати след 2014 година. Също така ясно подчертавам, че в края на 2014 година имаше разминаване между приятите бюджетни кредити за плати задължения и бюджетните кредити за плащания. Ето защо в доклада си препоръчвам комисията и съвета да направят всичко възможно, за да се преодолее този проблем и това не се случва отново в по-нататъчните доклади. Също така в мой доклад, госпожо председател, приветствам факта, че над на 12 милиарда евро по инициативата за младите хора и Европейския социален фонд са били отделени за борба срещу младежка безработница през новият програмен период. И също така припомням на държавите членки, че би трябвало да използват тези средства, когато имат възможност. Но също така припомням, че имат възможност да използват и национално финансиране за борбата срещу младежката безработица. В доклада си също така моля Европейската комисия да изготви цялостна схема за контрол за програмата за младежка за гаранция за младеща. И също така в доклада си подчертавам колко важна е оценката на резултатите. Нещо, на което нашата комисия много дължи и много се изговори в последните няколко месеца. Трябва да гарантираме, че всички наши проекти и всички наши програми могат да бъдат измерени въз основа на резултатите, които предоставят. И накрая ще има, очакваме докладът на комисията за прилагане на граса за моите хора в рамките на инициативата за борба срещу младежката безработица. И също така очаквам миналата година Сметната палата да излезе с доклад за схемата за гаранция на, за младите хора и в частност прилагането от държавите членки. На този етап, госпожо председател, мисля, че ще бъдем в много по-добра позиция да направим ясна оценка на резултатите, които дават различните фондове, които се използват за борба срещу младежката безработица в Европейския съюз. Ja, vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Labajova gebeten, bitte. Мерата Глабайова има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на Терек за отличната работа, като се слушал като докладчик. Бих искала само да подчертая няколко елемента, свързани с заетостта. Аз съм докладчик в Сянка в Комисията по заетост за становището по този доклад, така че може би е добре да се направят няколко уточнения. Първо, както вече спомена и Дерек, програмата Erasmus Plus е една от водещите програми на Европейския съюз. Затова трябва да премахнем всички съществуващи препятствия пред съжанските програми целия Европейски съюз. На второ място, подкрепата на Европейския съюз е, за младежка заетост трябва да се допълнят от активни политики в областта на пазара на труда от държавите членки, както ви споменавате, включително и оценки на нужните за бъдеще умения, насърчаване на трудовата мобилност в рамките на Съюза и т.н. И накрая, и аз приветствам факта, както казва и Дери, че над 10 милиарда евро от Европейския социален фонд и от инициативата за младежка заетост са отделени за борба срещу младежката безработица през новия програмен период. Но разбира се, се нуждаем и от оценка на дългосрочните резултати, дългосрочни цели чрез тези фондове. И последен коментар, който вече споменах и при първата обмяна на мнение по този доклад. Имаме нужда от взаимодействие на политиките в областта на младежката сето с останалите политики. Всичко друго, което прави комисията, трябва да има много добро взаимодействие. Ще внеса някои изменения по становището, но по-скоро за да допълня работата на Дерек. Мисля, че идеите ни се допълват. Благодаря ви за работата, Дерек. Kollege Novakov, bitte. Господин Новаков. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да, да поздравя Дерек за отличната работа, свършена по това становище. Също така му благодаря за готовността да разисква евентуални промени и изменения. Аз съм докладчик в сянка от името на НП по темата. Внимателно почетох стратегията и имам няколко коментара. Най-напред, в момента в Европейския съюз 19 милиона млади хора, колкото и грозно да звучи, тези хора са най-ценният ни актив за економически растеж. Но 22% от тях са безработни, което прави младежката безработни, безработица не е големият проблем, който сме изправени в Европейския съюз, заедно с беженската криза, дълговата криза в някои държави членки. Това е си остава един от основните проблеми, които сме изправени. Стратегията за младеща разполага с инструменти, но понякога липсва, подходящи подходи да достигнат до младите хора. На 20 милиарда евро са отделени за, за преход от образователната система към пазара на труда чрез Еразъм Плюс и инициативата за младежка заетост, което е прекрасно. Но, и държа да подчертая, но информацията, че тези инструменти са налични, трябва да стигне до младите хора, а в момента това не е, не се случва. Ако искате да се рекламират тези програми, трябва да се, да се пуснат рекламите там, където са младите хора. А за съжаление, в момента, ако излезете на улицата, ако си направите този експеримент и попитате десетима млади хора, колко от тях знаят за съществуването на инициативата за, млад, за младеща, колко от тях знаят за еразъм за млади предприемачи. Ами, не искам да го признавам, само че не е много двама от десетима да кажа, че ги познават и пак ми се струва, че това е прекалено оптимистично. Радвам се, че поставя акцента върху младежката заетост в новата стратегия, но съжалявам, че по-рядко се споменава думата предприемачество. В момента подходът ми всъщност е подход, който аз наистина не, не разбирам на 100%. Разполагаме с хикс средства и ги изразходваме за хикс брой млади хора и им плащаме за период от 9 месеца или до една година, за да се гарантира тяхната заетост. Тоест това е субсидирана заетост. Но след като изтече този период, отново тези млади хора се оказват безработни. Очевидно е, че тази система не работи. Вместо това може да спестим част от тези средства, да, да подпомогнем млади предприемачи, които ще създадат работни места, вместо да си търсят работа. Това е по-устойчиво. Те ще създадат малки и средни предприятия и по този начин ще предоставят на други млади хора работа. Така че нека да използваме потенциала на програмата Еразъм за млади предприемачи. За мен 11 милиона евро годишно не е достатъчно сериозна сума. Не разполагам с нужните доходи, когато говоря с млади хора извън парламента. Те ми казват, защо Еразъм за млади предприемачи има бюджет от 55 милиона за 7 годишния период до 2020 година. А не искам да ви питам колко средства изразходвате в Африка и къде ли не друго по света. Колко средства изразходвате с бюрокрация и т.н. нататък. Така че нека се пак да положим усилия и да гарантираме финансови средства за тази програма, която наистина е насочена към младите предприемачи, към младите таланти в Европа, за да им осигури работни места. Трябва да увеличим бюджета на тази програма. Защо не се случим върху, например, регионалната специализация чрез програмата за млади предприемачи? Това ще ни помогне. Нека да насочим клъстерите от новопоявили се компании и по този начин така ще има добавена стойност за економически растеж. Това бих искал да видя в тази стратегия. Но освен това, бих искал стратегията да има резултати. Като ние в Комисията по почистен контрол искаме да има резултати, бюджета ориентиран към резултатите, трябва това да се прилага навсякъде. Ако има стратегия за младите хора, нека да видим какви са резултатите след 3 или 4 години, а не само добри пожелания. Да, да nur zum Sagen, wir sind hier ja der Haushaltskontrollausschuss und das, was ich natürlich interessant... Естествено, ние имаме нужда от информация за разходите по тези програми. Докладчикът отново има думата. Искате да направя заключение, госпожо председател? Добре. Най-напред показаното от Мартина, мисля, че да направи много добър довод за взаимовръзката с други инициативи за заетост и взаимодействие с други програми. Със сигурност мога да подкрепя изменения в тази насока. Също въжи и за важната роля, която играят държавите членки и нуждата те да имат много по-добри програми за реформа на пазарите на труда. Според се спомена в доклада ми, но разбира се, трябва може да го засилим. Всяка една схема за помагане на заедостта на Европейския съюз може да даде успех само ако държавите членки си, си присвоят тези програми и добавят нещо към тях. А показаното от господин Новаков, Напълно съм съгласен с него относно младежката безработица и факта, че тя все още е критична. Дали бих казал, стигна още по-далеч. Мога да кажа, че това е един от най-големите скандали в нашата епоха. В някои държави има младежка безработица до 50%, дори в някои от държавите в по-добро економическо състояние младежка безработица е на равнище 20% и повече, което е напълно неприемливо и трябва да направим всичко възможно, за да се справим с този проблем. Също така, съм съгласна с него за необходимостта да се даде повече видимост на инициативите сред младите хора и с радост ще видя проекта измененията на господин Новаков. Последният му коментар беше свързан с предприемачеството. Отново много, много добър коментар. С удоволствие ще видя измененията, които може да предложи това отношение. Ще се върна, може би, на кашното от Мартина и това колко е важно да има взаимодействие. Разполагаме с много програми в Европейския съюз и много програми на различните на държавите членки, чиято цел е да се подобри, да се насърчи предприемачеството, частната сред моите хора. Така че може би могат да се търсят взаимодействия между инициативата за младеща и други инициативи, които вече са на разположение, които насърчават младите хора да започнат да се занимават с предприемаческата дейност. Трябва да видим къде има възможност за подобни взаимодействия и също така да насърчаваме създаването на програми, които да могат да се възползват от всички различни налични инициативи. А, вие, госпожо председател, споменахте административните разходи, може би трябва да поработим малко повече в това отношение. Но доста трудно се включва всичко това в една страница А4, но може би ще успея да включа още една точка в становище по на административните разходи. Alle сме wieder aufgerufen zur Arbeit, das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass... Благодаря. Хубавото е, че винаги може нещата да се подобрят. Срокът за изменение, това е 22 март, така че всички, които са заинтересовани да подадат изменения, имат време. Благодаря ви. Сега преминаваме към точка 10. Регистъра за експертите. Докладчикът е Денис Де Йонг. Имаш думата, Денис. Thank you very much. Uh, Благодаря, Инге. Отдавна, доста отдавна обсъдихме изследването. Ставаше дума за изследването за експертните групи, което бе направено по поръчка на тази комисия. Ние Обсъждахме нещата с координаторите, но е хубаво, че го обсъждаме в цялата комисия. Сега ние постигнахме споразумение за изработване на доклада за преразглеждане на хоризонталните правила, а, управляващи експертните групи. Комисията съобщи, че работи по правилата и най-вероятно най-новите правила ще бъдат приети почти, може би, преди да имаме подготвен доклад. В работния документ, който изработих, се съдържат различни варианти. Сега едното е да кажем на комисията, изчакайте, не може така да се работи. Първо е необходимо да подготвиме доклад на парламента, резолюция на парламента и изчакайте с приемането на хоризонталните правила пред да изработиме доклада. Второ, можем да започнем неформално обсъждане с комисията, за да има възможност да се, да се разработат прозрачни правила. Това е втория вариант – неформален диалог с комисията, за да видим дали въобще може да се постигне някакво споразумение по е, естеството на нещата. И трето, никакво, никакво сътрудничество между двете институции. Парламент си върши работата, приемат си резолюцията, а просто двата подхода и двата двата ви дейности ще бъдат а, паралелни. Аз а, работих с Халга Трупел от а, комисията по бюджета. Тя също смята, че би било добре да поговорим по, по същество с представители на кабинета на Франк Тимерманс Тя е подготвила проекто становище. Тя смята, обаче също така, че неправителствените организации, които са много активни, да могат да изразят своето мнение и да излезат с становище. Също така и комисията Юри участва в разработката, но доколкото разбирам, все още не е назначен докладчик. Сега малко трудно е да работя с комисията юрист, след като не знам кой ще бъде техния докладчик и към кого да се обърна. Значи от една страна имаме проекто становище, имаме работен документ тук, но явно в комисията по правни въпроси нещата не се развива дори нямаме напредък. Разговарях и с представители на кабинета и с различните служби на комисията и това доведе до едни препоръки, които са залегнали в документа, а тази, тази сутрин получих документ от комисията, т.е. това е нещо като въпрос е, т.е. отговор на моите препоръки към комисиите. Мисля, че този документ би могъл да бъде е, раздаден на всички членове на комисията по бюджетен контрол, е, но както казах, документът се получи тази сутрин, така че предполагам, че не всички са го чели, но а, моите препоръки считам аз, отразяват нашата загриженост, проблемите поставени от омбудсмана. И ако видите реакцията на комисията, струва ми се, че всичко е покрито. Струва ми се, че по проблемите, които все още не са намерили решение. Подобно решение се съдържа на практика в отговорите на комисията. Колкото до системата за дневни и пътни комисията не е склонна да изплаща такива средства, а, но освен в изключителни случаи, но примерно за един представител на малко предприятие, средно предприятие, за който е, е, наистина трудно да поеме своите разходи, това, този подход би могъл да се е, приложи. Така че няма да са необходими много, много ресурси а как ще се организира работата, то комисията ще реши. Примерно, може би ще се създаде нещо като мрежа между различните генерални дирекции или различните служби. Но при всички случаи това е от прерогатива на комисията. Аз Смятам, че мога да ви препоръчам следното. Този проблем може да бъде решен в хода на приемане на изпълнителните документи. Мисля, че по същество няма много спорни въпроси. Благодаря на комисията за това, че взе предвид нашите, е, нашата загриженост, е, наш, проблемите, които повдигнахме. И наистина трябва да се види обаче в какъв момент можем да включиме и неправителствените организации. Защото ако се постигне някакво споразумение между комисията и и парламента ще има така отрицателно отношение от страна на а, не, НПО-тата, а те са много активни а, и наистина а, допринасят много за напредъка. Така че трябва да видим в какъв момент можем да включиме е, НПО и да препоръчаме на комисията да се обърне към тях, да ги включи, е, включително и с е, омбудсмана, просто да, да има едно а, така взаимно допитване, обща дискусия. Аз лично предвид а, реакцията на комисията, смятам, че няма смисъл да а, не е необходимо да продължаваме и с изработването на официален доклад и така, по-скоро да се организират едни е, заседания и разговори, включително с неправителствените организации. Наистина много се радвам, че след толкова година е работа сме постигнали някакво разбирателство между парламента и комисията по този въпрос. Благодаря за добрия работен документ. Този документ стъпва на изследването, стъпва и на становището на омбудсмана. Ние доста постигнахме. Аз имах... Аз бях подала и някои изменения към становището на госпожа Трупел. Тези експертни групи, където има дисбаланс, те са под 10%. Важното е да знаем какви са техническите характеристики на една експертна група, където има дисбаланси. Това мисля, че е важно. Важна е техническата експертиза. И това е важно да знаем каква е техническата, какво е нивото на техническата експертиза, за да знаем имаме ли нужда от тези групи или не. Сега, както разбирам, колегите от Юри смятат, че никой не би могъл да го направи по-добре от тях и, <clears throat> и ако те не го правят, никой не би трябвало да го прави. Но въпросът е да постигнем нашата цел, а не да под, по, получим червена точка за свършена работа, така че това, което ти си започнал да правиш е чудесно. Темите не са прости, и когато човек се занимава с тях, може лесно да бъде обвинен в талибанизъм, но аз съм доволна с, от това, което имаме като текст сега, това, което е изготвила госпожа Трюпел. Дарт има думата. Е, да схадю рапортер. Е- да, прав сте. Права сте. Елга е докладчик от името на комисията по бюджет и тя ме помоли да ви съобща, че ние одобряваме наистина документа на Денис. А... Препоръките наистина са добри, но когато има конфликт, конфликт на интереси, не трябва ли предвид конфликтите на интереси да включиме тютюнопроизводителите, защото протокола на а, Международната организация на, на здравето би бил намерил своето място тук. Това искаше да бъде добавено. Да, когато говорим за експертни групи, не говорим за определени браншове. На мен ми е все едно. Може. Добре, ако световният мир зависи от това, добре. Мисля обаче, че няма да постигнем нищо. Но да видим какво ще каже господин Дейон. Сега от комисията колегата има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Дейон, колеги, Бих искал просто да, благо... да ви благодаря и да благодаря на господин Де Йонг за отличното сътрудничество, което съществихме през последните месеци и седмици. Няма да се върнем по основните проблеми, които сме обсъждали, защото всички вие знаете за какво става дума. Няма и въпрос отправени към комисията. Но просто бих искал да кажа, че документа, който ви беше предоставен чрез господин Де Юнг, е, не е официален документ, тъй като комисията все още не е приела хоризонталните правила, но Същевременно се надявам, че няма да настъпат много големи промени в последствие. Е, доколкото разбирам, нямате въпроси, но ако имате някакви въпроси, е, много ви моля, аз съм готов да ви отговоря. Вече 10 минути се тупаме по раменете. Е, не сме свикнали на това, не сме свикнали при една такава противоречива тема да получаваме похвали и да сме единни. Чудесно е, това е великолепно. Да, и следващите стъпки какви са? Ще чакаме докато Юри направи нещо или не направи нищо. Е, така, на днешните координатори ще решиме въпросите и ще се обърнем след това към секретарята на комисията Юри. Но наистина смятам, че няма нужда от доклад предвид е, напредъка. Колкото до въпросите към комисията, разбира се, не очаквам отговор днеска, но струва ми се, че не е лошо да помислиме за момента, в който можем да включим неправителствените организации, за да избегнем един момент, в който ние ще сме се споразумяли, а неправителствените организации просто няма да са участвали и изразили своето отношение. Така че но би било добре наистина да се така определи в кой момент може да стане това и така ще можем да изразиме и отношението към постигнатото. Така че. очаквам един отговор от господин Клаус на този въпрос, защото може би можем да обсъдим нещата с координаторите и така да приключим. Само още един въпрос, Клаус. Агенциите дали това въжи и за експертните групи в ерген... агенциите, защото агенциите бяха до момента проблем за нас. Това, което, по което се вземе решението, обвързващо ще ли, е, ли ще е за всички експертни групи? Yeah you, you that agencies do Знаете, виждахте, че агенциите не са включени в новите хоризонтални правила и затова се консултират с колегата. Както много добре знаете, госпожо Гресле, агенциите са независими органи, докато тук става дума само за експертните групи към комисия. Бих, бихме могли, разбира се, да видиме по какъв начин бихме могли да насърчим агенциите да приемат нашия модел, но по, по, по принцип залегналото в новите хоризонтални правила не може да бъде обвързващо. Извинете, но по въпроса с агенциите. ние обсъждахме а, про, про, проблема, а, когато работихме с Денис по а, доклада за освобождаване от отговорност. И аз мисля, че агенциите би трябвало по някакъв начин да се включат в хоризонтално. Да, мисля, че наистина трябва да помислим за две възможности. Или да включим агенциите, или да помислим за това как агенциите могат да бъдат привлечени в тази система. В противен случай може да го направим чрез бюджета. Йенс Кайер също, отговаряйки за агенциите и занимавайки се с агенциите е, също член на нашата комисия. Дени, ще го ставим в твои ръце. I think that, uh, um... Проблема свързан с uh, експертните групи. Е, те съден всъщност в момента, в който обсъждахме от освобождаването от отговорност на агенциите. Сега имаме. Надявам се, че комисията ще си свърши работата, но, но раз, разбира се, не трябва да оставаме нещата така. Да, става дума за експертните групи на комисията, а не за агенциите. Така че. А, има време до октомври, когато ще бъде следващото освобождаване, но наистина може това да стане по линията на... това Jahre dazu, aber wir werden das sicherlich... Добре, ще започнем с освобождаването и така ще продължим. Благодаря. Ако няма повече колеги, които да искат думата, приключихме точка 10. Преминаваме към точка 11. Пътуването за, към Украина. Искам да ви напомня, председателският съвет ни разрешава пътуване до Украина 16, от 16 май, 16-20 май. Трябва да помислим какво може да правим там, също и във връзка с европейските фондове, средствата за Украина от Европейския съюз. Трябва да видим какви са тези средства, кой какво ще получи и за какво. Какви са контролните структури? Украина е една от най-корумпираните страни, така че мисля, тук нашата задача ще е много сложна. Поканихме Европейската комисия. и външната служба. Е, никога първо да дам думата. Пьер Лука Лепи от комисията е сред нас и госпожа Катя Ленцинг от групата за подкрепа за Украина и Штефан Шлойнинг. Вие всички ще получите думата. Кой започва? Sagen Sie auch dazu, wer Sie sind. Dankeschön. Само, колеги, моля, представяйте се и започвайте. Good afternoon, I'm Pierre Добър ден, аз съм Пиерлок Лебно, аз съм от Замествам Стефан Шлюринг и съм от групата за подкрепа на Украина. Украина. Само няколко думи за средствата, които бяха насочени към Украина след събитията на Майдана в рамките на макрофинансовата помощ. Искам само да кажа, че Стефан Шлюн ще бъде на ваше разположение преди посещението. Ще ви, ще ви предостави необходимата информация преди вашето пътуване. Сега в двустранната помощ за Украина 565 милиона бяха от бяха а, предназначени за Украина за 2015 година. След а, събитията на Майдана бяха мобилизирани значителни средства за стабилизиране на страната, така че взех, бяха взети спешни мерки за за а, разпределение на средствата. Веднъж 200, веднъж 365 милион, милиона евро. През април 2014 година едната сума беше предназначена за стабилизиране на страната и за подпомагане на програмата за реформа. Става Става дума за институционно подпомагане в борбата срещу корупцията, управление на публични финанси, на публичните финанси, организиране на обществените поръчки, приемане на законодателство за изборите допъл... имаше допълнителна програма за 10 милиона средства за подпомагане на гражданското общество и ролята, за укрепване ролята на гражданското общество в процеса за стабилизиране на страната. Тези 10 милиона беше, бяха за а, изграждане на капацитет на гражданското общество. През 2015 година приехме две специални мерки. Първата за развитие на частния сектор и а, съответствието. Целта на тази мерка беше да се стимулира економическото възстановяване. 110 милиона бяха а, насочени за осъществяването на тази програма и по-специално за а, укрепване на малките и средни предприятия. Целта беше да се а, колкото до мер, мерка, мерката за економическо възстановяване. За нея се бяха предвидени 95 милиона за укрепване на а, местните и регионалните органи на властта от една страна и от друга страна да се да се осигури известно финансиране на малките и средни предприятия. През ноември 2015 година бе прията втората специална мярка за Украина а, с, с цел осъществяване програмата за децентрализация. За тази мярка бяха предвидени 19 милиона от една страна искахме да дадеме повече правомощия и възможности на местните и регионалните органи на властта и същевременно да се е, укрепят е, услугите, които се предоставят на местната администрация. Така че, както казах, за двете години средствата, които бяха предназначени за Украина, бяха 565. А колкото до макрофинансовата помощ, моят колега ще е, представи е, нещата. Би било хубаво, ако имаме ясен преглед за това какво е получила Украина за последните 2-3 години. Моля, имате думата. Okay, so um, aside from the uh... Освен помощта, която бе uh, представена от моя колега, ще кажа няколко думи за макрофинансовата помощ. Това са а, всъщност инструментите за подпомагане на бал, а, баланса, отчетният баланс на а, страната. Мярката бе прията през 2014 година. Ставаше дума за 11 е, милиарда. в които без бяха включ, бе включена и макрофинансовата помощ, като а, участваха Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за реконструкция и развитие. Целта беше да бъдат подпомогнати плащанията на страни като Украина, като разбира се имаше известни предисловия за отпускането на тези средствата. През 2014 година Украина подписа споразумение с Международния валутен фонд и от април 2014 година е, Европейският съюз подпомага заедно с МФР, е, Международния валутен фонд, е, Украина. Помощ, помощта, за която ви говори Петро Лука, бе предоставена под формата на грантове, докато останалата помощ бе предоставена под формата на заеми. 3,5 е, от 3,5 е, милиарда 2,5 е, бяха изплатени през 2014 и 2015, т.е. разполагаме все още с 1 милиард и 200 милиони. Цялата сума бе е, предназначена за три отделни мерки. А, по третата мярка, е, за която са предвидени 1 милиард и 800 милиона, един транш вече е изплатен и все още има е, на разположение 1 милиард и 200 милиона макрофинансовото подпомагане или макрофинансовата помощ е, се отпуска при изпълнение на известни условия. В е, тези, тези условия включват е, някои отрасли като управление на публичните финанси, борбата срещу корупцията, реформа в енергийния сектор, системата за социално осигуряване и създаване на благоприятен бизнес климат. Това са шест различни области, в които се поставят известни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получат тези средствата. Как, средства, както казах, един транш вече е бил изплатен. Може би няколко думи за изискванията, които все още трябва да бъдат изпълнени, за да се изплати втория транш. Петнайсет са мерките, които трябва да бъдат приложени за получаване на втория транш. През 2015 година една част от мерките бяха изпълнени, други обаче все още не, след изследването, което направихме. Знаете, че страната не е постигнала стабилност, самото правителство е нестабилно, така че все още има три неизпълнени условия за получаване на средствата по втория транш и по-специално не са изпълнени мерките, свързани с борбата срещу корупцията. Договорихме се с Украина за създаването на три специализирани агенции за борба с корупцията, за да може да се получат тези средства. Две от а, трите агенции са наистина създадени и оперативни и сравнително независими, но третата, Националната агенция за превенция на корупцията, все още не е била а, сформирана, създадена и все, все още не е решен и, но, и кой ще ръководи тази агенция така че очакваме украинците да изпълнат а, това условие, за да получат необходимите средства. Има също така и условия свързани с законодателния процес, приемането на правила свързани с енергийния регулатор както и финансирането. Това е един проект закон, който се обсъжда в парламента месеци е наред. Явно е много, много спорен закон. Политическата криза не спомага за а, постигане на напредък. Ние настояваме този проекто закон да а, набере, набере сила. Значи, първото беше за агенциите за борба с корупцията, второ закона за енергийния регулатор и третата мерка е свързана с забрана на, за износ на дървесина в края това е в противоречие с разпоредбите и споразуменията по СТО. И в, в, про, про, противоречие с а, приятите правила. Подобна забрана бе е била въведена през 2015 година и ние настояваме за отпадане на тази забрана. Ако тези три условия биват, бидат, бъдат е, изпълнени, няма да има повече пречки за предоставяне на а, е, средствата. Както вече казах, макрофинансовата помощ е свързана с цялостната програма на Международния валутен фонд, която трябва да бъде изпълнена. Програмата на Международния валутен фонд ще продължи до 2018 година, като фонда ще направи цялостна оценка на изпълнението. На 21 юли 2015 бе на, приключи първата, първата оценка. но а, наистина а, тази оценка бе направена доста отдавна, така че тя не може да, пос, да послужи а, като основа и предварително условие за изплащане на а, средствата по а, съответния транш. Както знаете обаче, по, поли, политическото положение в страната е нестабилно. Но... Така решаването и намирането на изход от политическият политическия тупик би е, ще, ще спомогне за а, от подобряване на положението. И случилото се през 2015 година естествено доведе до спад на доверието и до нездрав бизнес климат в страната. Е, в е, условията, които сме поставили, е, особен акцент е поставен на борбата срещу корупцията. Ние координираме много от мерките. Е, тези мерки са свързани с е, други условия, включително и с е, облегчаване на визовия режим и в заключение международни след като условията бъдат у... изпълнени, ние можем да изплатиме необходим а, транш и тази, тези средства могат да бъдат прехвърлени от Централната банка в държавния е, бюджет. Както казах, в случая макрофинансовата помощ се предоставя под формата на заеми и става а, и, а, част от а, бюджета. но тези, тези, тези, тези средства се включват в бюджета без да бъдат стриктно разпределени по пера. Това е с няколко думи. Очаквам въпроси от вашите. Hilfen, die part of the pot sind, das... Благодаря. Всичко това е предизвикателство за нас. Сега поздравявам ръководителя на делегацията за Украина. Имате думата. Моля, кажете ни според вас какво трябва да направим в Украина. Благодаря, Инге. Уважаеми колеги, уважаеми представители на групата за подкрепа, от името на делегацията за връзки с Украина, искам да благодаря за е, прегледа на финансовите, на финанс, финансовата подкрепа на Европейския съюз за е, Украина. Мисля, че това решение на председателския съвет да одобри тази визита в Киев е много добро. Това е едно от многото посещения. Миналата година аз бях в Украина с, с комисията по бюджет, с, с комисията по права, по граждански свободи така че има много ангажименти на различни комисии в различния парламент, ангажимент към Украина и случващото се там. От политическа гледна точка, от повече от две години Украина е, е важна тема за нас. Важна тема е солидарността с Украина. Така че независимо дали става дума за макроекономическа е, помощ, дали за, става дума за хуманитарна помощ или друг вид подкрепа. Украина се ползва с нашата подкрепа. Е, това е страна, в която има милиони и половина вътрешно разселени лица. За момента няма миграция от страна на Украина. Броят на заявените на молбите за политическо убежище в Польша или други страни е сравнително малък в сравнение с това, което се случва на Балканите и в Средиземноморието. Какво е важно за бъдещата мисия в Украина? Следното е важно. Е, темата за борбата с корупцията. Това е политически приоритет. Мисля, че е важно посланието за правилното законосъобразно разпределение на средствата. Това е нещо много навременно, много удачно и уместно. И на второ място посланието за това каква е ситуацията на публичните финанси в Украина. Защото без помощта на международните институции, Международния валутен фонд и двустранни ангажименти, без тази помощ би било много трудно за украинците да се справят с сегашните си финанси, да поддържат своята економика и просто да оцеляват. Ние ще отидем там след около два месеца. Ще имаме по-ясна представа до тогава за политическата стабилност в страната, защото, както знаете, в момента в момента коалицията, правителствената коалиция е в криза. От октомври 2014 година от парламентарните избори имаме един сравнително стабилен политически пейзаж, но опозицията е много фрагментирана има голяма динамика. Партии, които преди бяха в, в, в коалицията, я напуснаха, други се присъединиха. Така че тук на политическа основа нашата цел е Украина да остане на пътя на реформи по посока на стабилизиране и тук имам предвид и реформата, административната реформа, изборната реформа, реформата в данъчната област, реформата в изборното право и така нататък. Ролята на нашата комисия да сигнализираме колко подробно е, подробен е надзора в Европейския съюз. Това е основното – което трябва да предадем като послание, като сигнал на нашите партньори. Нашата група е с много силно представителство. Господин Вагнер ще бъде в а, екипа. Какво трябва да знаете? преди вашата, вашето посещение на 25 и 6 април в Брюксел ще се състои едно важно съвещание за Украина. Ще има Украинска седмица в Европейския парламент където ще има посещение от 60 украински депутата, включително и председателя на парламента. Ще са представителите, т.е. председателите на парламентарните комисии, така че всеки, който по някакъв начин е свързан с европейските дела, ще бъде поканен. Ще изготвим съответен доклад за мисията как да подпомогнем парламента на Украина да се трансформира в един по-западно подобен парламент в своите функции, в по отношение на своята хармонизация, бюджетна процедура, диалог между опозицията и правителствените партии. вземане на предвид на гражданското общество, ангажиране в диалог с гражданското общество, прозрачност, върховенството на закона. Аз и господин Кокс на 14-15 април ще бъда в Киев, за да мога да подготвя цялата програма за да се свържа с нашите партньори. и да организирам нашите срещи. Това е нашият принос към а, цялостния европейски контекст на Украина. Благодаря. Господин Целер иска думата. Благодаря. След доклада на представители на комисията мога да кажа, че надеждата умира последна. Когато погледна ситуацията в Украина, мога да кажа, че надеждата не е умряла, но е в ковчега. Председателят иска министър-председателя да се откаже от поста си, кой печели от това. Две опозиционни, две коалиционни партии напускат коалицията, няма мнозинство. Сега въпросът е как ще продължат реформите, как ще продължи законодателният процес. Всичко е под въпрос. Господин Пленкович описа ситуацията като много сложна. Това от една страна. Економиката е в окаяно положение, инфлацията галопира, на 20%. Много региони са все още. В много региони има напрежение. Трябва да се види какво се случва с парите. Казахте, че 550 милиона са предвидени за различни инструменти. Мисля, че преводът беше правилен. Вие казахте, че би трябвало. Би трябвало да се провери. Т.е. употребявате условно наклонение. Какво всъщност се случва? Дали, истина, наистина ли в Украина могат да се проведат реформите на местно равнище? парите са едно, но, но употребата на парите зависи от хора. Има ли възможни за абсорбция? Макрофинансовата подкрепа като кредит. Това е добре. Но парите отиват в Централната банка и оттам в бюджета. Тук се губи прозрачността, не се знае какво се случва с тези пари. Спомням си след изборите 2014 година. Тогавашният министър-председател Ценьо каза, трябват ни пари, пари, пари, за да финансираме две неща. Изплащане на кредита от Международния валутен фонд особено що се отнася до лихвения процес. И освен това, Европейския съюз трябва да ни помогне да платим руския газ, руските доставки, за да продължи енергоснабдяването на страната, защото страната зависи от тези руски доставки. Как изглеждат нещата сега? Кредит означава че ще има изплащане на парите, на кредита. Как са поставени прогнозите? Какво, какви са вашите очаквания? Кога може да се очаква изплащане на кредита? След като се вижда, че тази страна ще има нужда от още повече и допълнителни помощи, финансови помощи. Значи от една страна има нужда от финансиране в страната, от друга страна тази страна трябва да се изпълни международните ангажименти. Конфликтът в източна Украина. Той продължава. Е, има сравнително премирие, но когато има траен мир, ще трябва да има възстановителни процеси. Не става дума за милиони, става дума за милиарди тук. От кой раздел бюджетен се взимат за момента парите? От кои бюджетни редове се взимат парите? Дали от е, политиката за добросъседска политика или не, от кои точни бюджетни редове се взимат тези пари за подкрепа на Украина. Благодаря. Хубаво е да имаме един хубав преглед за всички фондове, една таблица, ако може да ни дадете, би било чудесно за да видим къде може да бъде подслонена хуманитарната помощ, къде, откъде се взимат какви пари и какви точно суми, защото нещата не са много ясни. Аз също имам въпрос. Как се осъществява борбата срещу корупцията? Как, какво се случва? Какво трябва да се направи? Какво е вашето становище? Може да има много твърдения, но като видим цифрите, човек човек просто не знае какво да мисли. Да, това е трудна страна, но въпросът е какво е какво е вашето измерение, какво е вашето становище. Непрекъснато се чуват слухове за това, че елитът е, си присвоява европейските пари и си ги слага в собствените сметки. Каква е, ситуа... Каква е ситуацията? Госпожа Аяла Сентър. Извинявайте, аз трябваше да изляза за малко. Трябваше да говоря в друга комисия, но това, което чувам в момента, това, което казва колегата от връзки от делегацията за Украина, Разбирам, че има отношения между хуманитарната помощ и макроекономическата помощ. Помощ, която е изтекла към Украина. Това е ясно, защото това е стратегическа област. Стратегическа и поради агресията на Русия но връзката с бежанците, бежанците, които не са дошли в Европа, е, бе установена тази връзка. Какво искаше да каже председателят на делегацията за Украина? Тоест, той каза, че имаше помощ за Украина, масивна помощ и за това няма беженци за, към Европа. Така ли? То правилно ли разбирам? Имаше ли някаква специална акция от на Европейския съюз или пък а, помощта е била толкова голяма, че хората са пред, предпочели да си останат по родните места? Бих искала да знае какво се случва по границите. 4000 украинци, които са поискали обежище, това не е много такъв случай може да се получим от този момент и да приложим този опит в други региони, където има проблеми в света. Делегацията от комисията прави по принцип от оценки. Какви са оценките до момента? На оценките на комисията. Украина получава помощ, економическа подкрепа. Това са стимули за демокрация. Но в нашата комисия ползваме и принудителния подход. Когато не се по- постигат резултати, има проблеми, трябва да сме по-категорични. Трябва да имаме корективни механизми, трябва да има санкции. Бих искала да зная за какви мерки тук може да става дума. Какво може да ни препоръчате? В този смисъл, може би сте мислили по този въпрос. Намеренията са добри, но бих искала да знае дали има възможност за санкции. Благодаря. Кой ще започне? Аз ще започна. Ами, със сигурност, че напълно мога да ви успокоя. Ние в групата за подкрепа на Украина Наблюдаваме напредък в борбата срещу корупцията много отблизо. Заедно с колегите от ЕКОФИ, които отговарят за макрофинансовата подкрепа, но и с колегите от Генерална дирекция вътрешни работи, защото има много важни елементи, свързани с програмата за улесняване на визовия режим. А за това всъщност това е един от най-ефикасните инструменти за оказване натиск на Украина за продължаване на усилията за борба срещу корупцията. И днес получихме добри новини, защото Украинския парламент, въпреки политическото положение със страната, прие доста амбициозен закон, с който разреши един от проблематичните към по големи законодателството, свързане с декларацията за активи, който е важен елемент в процедурата за освобождаване, за получаване на виза. Винаги може да се спори дали част е полупразна или полупълна, но нека да си представим, че е полупълна. По въпроса за институциите, които в момента се създават или вече са били създадени, те отговарят от една страна за установяване на случаи на корупция и съдебното им преследване, но също така те отговарят и за превенция на корупцията. А превенцията на корупцията ще се осъществява чрез контрол на декларацията за, на активите и също така с с разпоредби за конфликтни интереси. Има вече орган, който преследва който се занимава с разследвания на случаи на грешно дадени декларации за доходи и вече имаме да се започнали първи наказателно-правни производства. Вече сме свидетели на такива разследвания. Новият новата случва, че започна 70 нови разследвания по случаи на корупция. а Тази институция започна своята работа през месец декември. В момента, както казах, вече има 70 случаи на разслед... почнати разследвания, което според нас е добър резултат. После, разбира се, ще видим как, колко от тези случаи действително ще бъдат обвинения и се надяваме след съответните надлежни производства да има и наказателно-правни санкции срещу извършителите. Искаме да се подобри броят на проверените декларации и в случаите, да има проблеми, отново искаме да видим налагане на санкции. А в случаите, когато не може да се гарантира необходимият контрол, хубавото в Украина, че има много всяко равнище на прозрачност, така че гражданското общество и в частност съвсеващите журналисти могат да изиграят своята роля, допълвайки правоохранителните органи, правоприлагащите органи, като оказват нужното, нужният натиск от страна на гражданското общество в заключение по тази тема трябва да подкрепим всички тези нови институции и чрез нова мярка тази година. И част от а, мерките всъщност са насочени към оценка на резултатите постигнати от този, от тази нова институция, включително и чрез а, обличаването на акциите на гражданското общество, на докладите на следващите журналисти и т.н. Така че продължаваме да следим положението и се надяваме чрез укрепването на тези нови институции да можем да нарушим порочният е, кръг на корупцията. Но нека да не се запоставяме, това е един дългосрочен е, процес. Страната няма да се изчисти за една година. Това ще отнеме доста време, поне 10 години, вероятно. Ja, danke. Es gab noch weitere Fragen. Haben wir noch Freiwillige, die das Wort... Благодаря. Имаше и други въпроси. Има ли други колеги, които да искат думата? Um, I can, I... Да, мога да ви дам малко повече информация по някои от поставените въпроси. По макрофинансовата помощ и кредитите. Периодът за връщането им може да бъде до 15 години, така че всъщност това е всъщност документ с сравнително дълъг матуритет. Това е максимумът, който е възможен, но на практика повечето кредити са с, с, за период от 5 до 15 години, от 2014 години насам и казвам с други думи, връщането на тези кредити ще започнат през 2012, 2019, 2020 година и ще продължат плюс-минус до към 2300. Не мога обаче да гарантирам, че това ще ви успокои особено. Но до сега никога не е имало случаи, в който някой да обяви несъстоятелност и да не може да погаси своя кредит по програмата за макроекономическа помощ до момента. Европейската комисия се стреми да улесни разговорите между Украина и Русия относно доставките на природен газ през последните две години. Също така много активно участвахме в процеса на преговори, но що се отнася до финансирането, колкото знам, средствата не са дошли пряко от бюджета на Европейския съюз. Също така бяха договорени два важни инструмента през последните 6-8 месеца. Единият от Европейската банка за възстановяване и развитие, който е в размер на 2,5 милиарда долара. Тоест това ще бъде кредит за предварително финансиране на покупките на доставки природен газ от страна на Украина, а също така има и съвместна схема между Европейската инвестиционна банка и Световната банка Световната банка всъщност ще предостави гаранции за покупки на природен газ до 500 милиона долара. Това е финансиране, което не идва от бюджета на Европейския съюз. А така стигаме до по-общият въпрос. От кои бюджетни редове идва помощта за Украина? Този въпрос, разбира се, до голяма степен е за колегите от Генерална дирекция НИР. Но въздействието не е само върху един бюджетен ред, тъй като говорим за кредити, ще има въздействие върху няколко бюджетни редове, но има гаран фонд за гарантиране на кредита, който трябва да бъде финансиран. Опустявам малко нещата, но горе-долу това е, което трябва да запомните. И това ни предоставя една добра възможност да използваме бюджета на Европейския съюз за набиране на допълнителни средства. Тоест трябва да поставим и бюджета определена сума например, 9 милиона, ако искаме общият размер на кредита да достигне 100 милиона. Така е, такава е системата, с която работи макрофинансовата помощ за Украина. Съвсем накратко, може би, и няколко в отговор на няколко допросите на колегата от Испания. Те не са пряко свързани с моята ресора, но става въпрос за връзката с беженската криза. Не бива да забравяме една съществена разлика между южните съседи на Европейския съюз и източните, в частност тук Украина. Бива да забравяме, че военният конфликт в Украина е в много ограничена географска територия, която всъщност обхваща по-малко 5% от общата територия на Украина. Разбира се, Крим е съвсем друг въпрос но конфликтът в източна Украина наистина е много ограничен от географска гледна точка, което пък от своя страна значи, че беженските потоци до голяма степен останаха в рамките на Украина. Между другото има и подкрепа от макрофинансовата помощ за инфраструктури за вътрешно разселените лица в Украина. Така че от тази гледна точка насърчаваме хората да останат в Украина. Също така, има и сведения, не мога да ви стигам броя така по памет, но знам, че известна част от вътрешно населените лица са се върнали по домовете си, след като затихна, възможно малко да затихва конфликтът в източна Украина. Въпросът е за политиката на стимули и санкции. Да, разбира се, ако економическата помощ е един вид морков, но факта, че тя може да бъде спряна, ако се отговаря на изискванията, пък е съответната санкция. Ако има измамни дейности, корупция или злоупотреби, пряко свързани с помощите, които се отпускат по макрофинансовата помощ, е, Европейската комисия може да изиска незабавно връщане на отпуснатите заеми. Може да поискаме предварително изплащане, което на практика е възстановяване на кредита предварително. Както вече казах, това е част от общото финансиране на бюджета. Така че не толкова просто процеса, колкото за финансирането на определени проекти, като например, когато се пускат средства за финансиране на проект, например, за строеж на някакъв мост В такива случаи е много по-лесно може да се установи, че средствата не са били изразходвани за целите, за които са отпуснати. При малко финансовата помощ, както вече казах, средствата не са пряко вързани с даден проект, затова не е толкова лесно да се осъществят, да се оценят и последните резултати и трябва да гледаме малко по-реалистично на нещата. Действително, вероятно, ще има сериозни нужди от страна на Украина, когато конфликта окончателно приключи, не мога от сега да ви кажа колко точно ще струва окончателното приключване на конфликта. Макрофинансовата помощ е помощ за баланса на плащания, а не е помощ за възстановяване. А пък Европейския си има други инструменти за подпомагане на възстановяването, но те са свързани най-вероятно по-скоро с Европейската инвестиционна банка и както се, може да се разбере от името и Европейската банка за възстановяване и развитие. Предполагам, че те ще изиграят по-важна роля на процес на възстановяване. Благодаря ви. Ja, vielen Dank, das ist ganz interessant. Also, von der Много интересно. Теоретичните възможности са много интересни. Но те са ми известни. На практика обаче нещата не се случват така. Нещата, които могат да се случат, са непредвидими. Имало ли е случай, когато сме реагирали в преподозрение на корупция? Мисля, че не. Какво всъщност е, е възможно в тази област? Защото какво прави комисията, какво правим ние, нещата са много различни. Хубаво е, когато, ако може да ни дадете една таблица. Може, ако мога да, да добавя само нещо. За макроекономическата помощ имаше проект, където имаше обвинение в корупция. Е, и беше свързано всичко с възстановяването на Чернобил. Такива неща се случват рядко, но се случват. Ето за проекта за Чернобил средствата бяха замразени. Ако искате, мога да ви дам допълнителна информация. Да, да, да, интересуват ни такива информации, дайте ни. Колегата Целер. При проекто бюджета който ни бе представен, бе забравен един бюджетен ред, а именно за борбата с корупция, с корупцията и е, тогава президентът Порошенко каза, че това е техническа грешка, е, тя ще бъде поправена. Председателката, да, такива недостатъци, такива недоразумения ни правят впечатление. Но Европейската сметна палата ще иска от нас съответния отчет, така че е отчета за нашата визита, така че ако се сетите за още предложения, свързани с нашето пътуване. Ще ви бъдем благодарни. В противен случай ще вземем предвид и мненията на пред... неправителствени организации и предложенията от нашите собствени членове. Така или иначе, за допълнителни идеи и коментари ще сме ви благодарни. И така. С тази тема ще се занимаваме и в бъдеще, но за днес приключихме с дневния ред. Точка разни няма. Следващото заседание е на 22 март от 15 часа. Благодаря, закривам заседанието.